Това ще стане в е, края на заседанието в сряда. И така, дами и господа, така изменения дневен ред е и прият. Сега първа точка споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Марокко. Щастлив съм, че сте тук и че ще останете, а няма да си отидете всички. И все пак. Колеги, ако искате да напуснете залата, което не е желателно, но ако се налага, все пак направете го а, бързо и без разговори. Разбира се, бихме желали да останете сред нас. Okay, uh, friends, Драги приятели, ще започнем своите разисквания. Колегата Карл Хаглунд. Имате две възможности, тъй като сте докладчик и автор. Искате ли да обедините четирите и двете минути Заповядайте. Благодаря, господин председател. Използвам тази възможност да представя и двата въпроса едновременно. Най-напред ще започна с резолюцията, която моята приятелка Кармен Фрага и аз разработихме заедно. Става дума за резолюция за сегашното споразумение с Марокко Въпрос, който разисквахме неколкократно в парламента през последната година. Радвам се, че успяхме да постигнем договореност между групите по съдържанието на резолюцията. Знам, че има и други резолюции, но основното послание е, че парламентът иска споразумението с Марокко да се усъвършенства в бъдеще и мога да кажа, че сегашното споразумение е желателно, но има нужда от подобряване на економическата и екологична устойчивост. Доволен съм от резолюцията и се надявам, че тя ще спечели широко мнозинство. Моята колега Кармен Фрага ще се спре на този въпрос. По отношение на моят доклад по този въпрос, ние разглеждаме този въпрос в Комисията по рибно стопанство отдавна. Искам да ви обясня защо в светлината на съдържанието на резолюцията искам да кажа, че сегашното споразумение не е добро и трябва да гласуваме против доклада. Когато казвам против, трябва да подчертаем, че в момента моята препоръка на Комисията по рибно стопанство беше да не даваме е, съгласието си. Е, причините са посочени в резолюцията. Споразумението за партньорство трябва да се разглежда като споразумение за партньорство в областта на рибното стопанство, нещо, което е от полза и за двете страни. За съжаление, представеното споразумение в светлината на, на оценката не е много устойчиво. Оценката казва, че това поставя, че това е много голямо бреме за европейския данакоплатец. От практическа гледна точка възвръщаемостта върху инвестициите е отрицателна. Повечето споразумения имат 40% положителна възвръщаемост тук става дума за 65 цента за всяко вложено евро, което не е благоприятно за европейските данакоплаци. Освен това трябва да споменем и екологичния аспект, който е още по-тревожен. Основният принцип в споразуменията за партньорство в областта на рибното стопанство е да се ловят излишъците, а да няма свръха улов ето защо е тревожно, когато установяваме, че от 11-те вида в споразумението, нези, които успяхме, т.е. това са 9 от 11, за 2 няма данни, 9-те е, вида са а, е, подложени и предмет на свръх улов. А това е от, еко, от екологична гледна точка неустойчиво и не съответства на принципите, заложни в общата рибна политика. Ето защо имаме нужда от промяна. Имайки предвид тези доводи, е пределно ясно, че трябва да приемем тази резолюция, за да покажем на госпожа комисарката, че има нашата подкрепа за друго споразумение, но споразумение, което да отчита всички проблеми, очертани в, в оценъчния доклад. Също така използвам, използвам тази възможност, за да кажа, че от гледна точка на парламента работата по тази тема никак не беше лесна поради сроковете и поради, поради това, че парламентът трябва да даде съгласието си. Това проистича от Лисабонския договор. За нас това е задължение и отговорност като европейски депутати да анализираме това споразумение в светлината на направеното от мен и в светлината на извършеното от двете комисии, които издадаха становище е ясно, че не трябва да приемаме сегашното споразумение що се от и Комисията по развитие, и Комисията по бюджета дадоха становище. Те не препоръчват да се съгласим с сегашното споразумение. В Комисията по рибно стопанство проведахме гласуване. Резултатите бяха много близки, но в крайна сметка гласуването беше в полза на споразумението. Мисля, че резултатите ще бъдат много близки и, е, и по време на гласуването в пленарната зала. Но мисля, че в светлината на отговорностите, проистичащи от Лисабонския договор, трябва да анализираме споразумението, а ние, но от друга страна, ние призоваваме за ново споразумение. Е, очевидно е, че е, ние не сме настроени враждебно към тези споразумения. Накрая Господин председател, искам да благодаря на всички колеги. Мисля, че всички ние е, и, и, и, имаме общ подход. Искам да благодаря на колегите за конструктивната е, им нагласа, е, независимо от някои различия, които очертах в своето изложение. Председателят госпожа Кармен Фрага Естевест, която също е автор. Благодаря, господин председател. Днес говорим за продължаване на това конкретно споразумение. Това е защото комисията не реагира на време. Това няма нищо общо с риболовния флот. Те не са виновни и не трябва да плащат цената. Ето защо аз съм за това да намерим решение и да се произнесем за споразумението. Аз не съм съгласна с онези, които са против било заради политиката в Западна Сахара или други въпроси, свързани с рибното стопанство. През 2006 година в светлината на споразумението между Европейския съюз и Марокко парламентът се изрази много ясно относно предимствата за гражданите на Западна Сахара тъй като а, лошите преговори доведаха до лоши резултати. Не смятам обаче, че никой от тези проблеми ще бъде решен, а, като създадем невъзможност на риболовния флот да лови риба. Мисля, че ние трябва да обърнем внимание на бъдещите взаимоотношения. Госпожо комисар, оказваме се в ситуация, в която три месеца преди продължението на, на споразумението ние нямаме мандат риболовният сектор е изправен пред несигурност. Вие обаче реагирахте с чувство на отговорност, като разработихте план за действие за бъдещето, който ни представихте в Брюксел миналата седмица. Ето защо заедно с господин Хаглунд половината от групата на либералите, аз самата представихме устен въпрос и проект за резолюция в които се говори за изграждане на здрава основа за бъдещо споразумение, което да избягва грешките на миналото. Надявам се, че комисията е съгласна с това. Благодаря. Колегата Даманаки, 5 минути. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, аз се радвам на възможността да споделя с вас своята оценка на създалото се положение и представата си за бъдещето на споразумението за риболова с Марокко. Позволете най-напред да ви занимая с междения протокол. Предстои ви да се произнесете за това дали протоколът може да бъде подписан. Водещата комисия дава положителна препоръка, но знам, че мнозина от вас все още не са убедени, така че позволете ми да разясня нашата на комисията позиция. Както знаете, този едногодишен междинен протокол бе договорен с мароканската страна през февруари тази година, тъкмо преди изтичането на срока на предходния. И аз съм убедена, че това бе правилно решение. И сега смятам, че постъпихме правилно. Защо? Защото междинният протокол ни даде време да се занимаем с онези юридически и политически въпроси, е, които са свързани с е, риболова във водите на Западна Сахара. Упражнихме натиск върху мароканската страна да ни предостави надежна информация – доказваща, че местното население извлича полза от експлоатацията на тези води, както се изисква от международното право. Тези наши усилия дадоха някои потенциално положителни резултати. За пръв път действащият протокол предвижда изрично изискване мароканската страна да отчита извлечената изгода и териториалното й разпределение. И по този начин се създава важен прецедент за други подобни протоколи. Що се отнася до економическите и екологичните въпроси, удължаването на предходния протокол не ни даде особена възможност да маневрираме по време на последния кръг преговори. Тоест, ние всъщност нямахме възможност да постигнем по-добро споразумение с клаузи, отнасящи се за економическите и екологичните въпроси. И ясно е обаче, че в хода на бъдещи преговори ще трябва да се стигне до по-добра договореност. В край на краищата, благодарение на междинния протокол, риболовът продължи. Без прекъсване. Знам, че Както казах, много от вас не са убедени в това, но бих искала само да припомня, че въпросът е от изключително значение за няколко стотин европейски риболовни съда, повечето от тях малотонажни. Възоснова на решение на съвета от месец юли тази година, протоколът сега действа временно и остават по-малко от 3 месеца преди неговия срок да изтече към края на февруари до година. Така че Отнасям се с разбиране и към това, че вашите докладчици, господин Хаглунд, госпожа Фрага и други, не сте удовлетворени, че парламентът получава възможност да се произнесе едва сега. Вината обаче не е наша. Ние направихме всичко възможно процесът да бъде ускорен. И във всеки случай аз съм удовлетворена, че парламентът пристъпва към гласуването в пленарна зала без по-нататъчна забава. Уверявам ви, че резултатът е от значение за всички ни. Във всеки случай ние ще зачетем резултата от вашия вод. Искам това да стане ясно, категорично. Вашият вод следващата сряда ще бъде уважен от нас. Позволете ми също така да ви уверя, че ние много сериозно гледаме на препоръките, съдържащи се в доклада Хаглунд, както и на проблемите, които констатира той, както и е, казаното във вашата проекторезолюция. Така че в случай, че бъде постигнато ново споразумение, текстът определено ще трябва да бъде подобрен, що се отнася до екологичните економическите, е, юридическите и политическите въпроси. Позволете ми сега да кажа няколко думи за най-новото развитие на събитията в Марокко и състоянието на отношенията между ЕС и Марокко, на който фон следва да бъде преценявано и днешното ви решение. Ветровете на промяната, които повяха над Южното Средиземноморие, а и на страни отвъд него, засегнаха и Марокко. Каква е оценката на комисията? Комисията смята, че мароканските власти е, са започнали процес на значителна реформа с изработването на нова конституция, повишаване на демократичния контрол и зачитането на, права, на правата на човека, както и успешното произвеждане на парламентарни избори, благодарение на които на власт са нови политически сили. Европейският съюз на всички свои политически равнища приветства тези промени – Вашият парламент също призова Европейския съюз да подкрепи процеса на демократична реформа в Марокко. Всичко това трябва да имаме предвид с оглед на предстоящите ни решения. Както казах, пред вашата комисия по риболова миналия месец, Европейската комисия готви проект, мандат за нови преговори, е, който да бъде утвърден от съвет. Ще трябва да изчакаме резултата от вашето гласуване в сряда, но тогава ще бъде твърде късно за нашата подготвителна работа и за това вие да гласувате по съществото на мандат. Ето защо ние предприехме инициативата в случай, че в сряда парламентът отправи положителни сигнали, насърчавайки ни да е, преминем нататък. А ако приемете междинния протокол, ние сме извършили подготвителната работа и ще можем да пристъпим към искане на нов мандат. Кои са основните параметри на по-добрата сделка с Марокко, към която се стремим? Първо, що се отнася до економическия ефект. Ние определено търсим стойност на единица изразходвани средства. Задължително е всеки нов протокол да гарантира по-доброто оползотворяване на наличните риболовни възможности, както и на общия финансов пакет, който ясно, категорично да отразява пазарната стойност, както настояват и други комисии на парламент. На второ място за екологичната устойчивост. Ще трябва да определим риболовните възможности на основата на най-добрата, най-надежната научна експертиза. И ще се е, ловува само излишък. Що се отнася до международно-правния режим на водите на Западна Сахара, изцяло ще се зачете международното право. Има редица начини да бъде постигнато това и ние работим по всички тях. Ако възприемем варианта водите на Западна Сахара да бъдат включени в споразумението, ще трябва да докажем чрез строг механизъм на отчетност, че регионът и местонаселение население получават изгода от тези отношения. Това ще стане условие, съгласно новия протокол. По всички тези въпроси ние ще заимстваме от заключенията по изпълнението на действащия протокол, както и от дебата във вашия парламент, чиято комисия за риболова миналия месец препоръча парламентът да приеме сключването на протокол и ако наистина стане така, ние ще сме готови съвсем скоро да пристъпим към преговори за нов, по-добър протокол към споразумението. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря Даманаки. Колегата Левин от името на Комисията по развитие. Господин председател, госпожо комисар, Сахара изгради най-дългата стена на 2700 мили. Там се транспортират фосфати. Марокко и завладя Западна Сахара. Това беше престъпление с срещу международното право. Споразумението за рибно стопанство е всъщност незаконно. Това е установено от правната служба на парламента при едно е, неодавнашно становище, което отменя становище на комисията. Сега можем да кажем следното. 74% от риболовния капацитет на Европейския съюз е в Западна Сахара и без да се допитат до гражданите на тази страна. Драги колеги, виждала съм е, отговорите на въпросите на Марокко. Става напълно ясно, че Марокко няма да признае, че Западна Сахара съществува. Те дори не я споменават. Има още едно пределно ясно нещо. Марокко няма нужда от това споразумение. Те имат а, флота, която е по-голяма от Испания. През 1999 година Марокко прекрати споразумението с Европейския съюз по тези причини, а също така и поради свърхриболова на Европейския съюз. Пределно ясно е, че Марокко иска да спази споразумението с Европейския съюз по една причина да легитимира незаконната окупация на Западна Сахара, като Европейски съюз става съучастник, колеги, би било позор за парламента и Европейския съюз, ако ние като защитници на правата на човека и международното право и демокрация дадем своето съгласие на това срамно споразумение. Благодаря на колегата Левин. Колегата Алфонси от името на бюджетната комисия минута и половина. Oui, благодаря, господин председател. Бюджетната комисия отказва сключването на споразумение между ЕС и Кралство Марокко. Този отказ, разбира се, е, няма да има някакви практически последици, тъй като протоколът изтича е, след месец. Съответно, бюджетната комисия изключва по-нататъчни бюджетни ангажименти. Но с тросителното си становище бюджетната комисия отправя сигнал за своята загриженост за екологичния ефект от действието на споразумението и свръх улова. Както и що се отнася до въпроса за деколонизацията на Западна Сахара имайки предвид, че риболовната зона е на три четвърти в западно-сахарски води. Ако парламентът се вслуша в мнението на бюджетната комисия, това би било категорично послание до Европейската комисия, а и мароканските власти, така че когато цялото Южно Средиземноморие е тръгнало по пътя на демокрацията, Марокко не би могъл да изостава от този процес е, и трябва да зачете правата на западно-сахарски сахарския народ. Благодаря. А сега ораторите от името на политическите групи. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Благодаря. Най-напред искам да кажа няколко думи за междинния протокол като докладчик в сянка за моята група. Искам да кажа нещо на докладчика. Надявам се, че по доклада за финансирането, по който съм докладчик, можем да говорим по-конструктивно, отколкото по този доклад. Искам да ви напомня, че винаги съм бил за диалог по всички въпроси, по които сме работили, по които се надявам, че ще продължим да работим. Сегашното споразумение между Европейския съюз и Марокко е, е, е, се продължава с една година по предложение на комисията. Той изтича на 27 февруари. Той дава възможност на 10 държави членки да ловят риба във водите на Марокко, което е благоприятно за местното население. Напомням, че колегите гласуваха за това споразумение, тъй като то е изгодно и за двете страни. Приемането на това споразумение дава възможност да започнат преговори за ново споразумение възоснова на нози критерии отхвърляне това споразумение ще бъде лош сигнал за целия регион, който е в процес на демократизация. Марокко е много важен партньор за Европейския съюз. Подкрепата за Европейския съюз трябва да се изразява не само чрез декларации, а и чрез конкретни действия. С резолюцията на нашата група и групата АЛДЕ за бъдещото споразумение ние ще покажем ясно на комисията, че сме за това да се споразумение, за споразумение, което да е економически и екологически жизнеспособно. Но междувременно нека да гласуваме междинното споразумение. Благодаря. За две минути колегата Робост. Уважаема госпожо комисар, уважаеми господин председател, колеги, Споразумението за рибарство между Европейския съюз и кралство Марокко занимава парламента от повече от година. Сигурна съм, че и след утрешното гласуване ще продължи да ни занимава, защото темата се оказа доста емоционална. Целият парламент говори за споразумението, всички политически групи през последните седмици а, проведоха разгорещени дискусии за това споразумение. Колеги, все пак става дума за споразумението споразумение за риба, риболов, което трябва да бъде анализирано много точно. Ние в Комисията по рибарство сме сигурни, че споразумението от екологическа гледна точка е недопустимо, защото допринася за свръхулова. Това е много важно с оглед на катастрофалното състояние на Световния океан. Европейският съюз не бива да допуска свръхулов нито в собствени, нито в чужди води. От економическа гледна точка споразумението също не е интересно, защото по никакъв начин не ни носи полза. Към всичко това се прибавя и проблемът с запад Западна Сахара. Така че сигурна съм, че всички ще ме подкрепите, че това споразумение трябва да бъде в съзвучие с международното право. А то не е. Затова не можем да го подкрепим. Сега, утешават ни, че в бъдеще всичко щяло да се промени. Да, надявам се да стане така. И Надявам се, че ще помогнем с резолюцията си на комисията и съвета да не сбъркат в преговорите с Марокко. Единственото убедително нещо, което ни кара да гласуваме е, че сме пред прага на изтичането на споразумението и комисията ни помоли да не бавим гласуването, за да не осложняваме бъдещите преговори. Уверявам ви, че всичките ни искания ще влязат в новия протокол. Не само е, очакваме това, разчитаме на това и от комисията. Благодаря. Председателят, колегата Дейвист, минута и половина. Моля да ни разберете, ако някои от нас са скандализирани от действащото споразумение, просто трябва да се запознаете с оценката на резултатите, за да си дадете сметка за недостатъците на това споразумение. Изследването е категорично в констатацията си, че това е най-неуспешното от всички двустранни споразумения за риболова, в които е встъпил Европейския съюз. Нашите денакоплаци плащат 36 милиона евро годишно за какво? твърде малко. Разтоварената риба дори не остава в Европейския съюз. Тя остава по-нататък е, е, в Африка или отива в Азия. Някъде 80 е, риболовни съда плащат едва 2 милиона корбособствениците. И това е невероятно голяма субсидия. Едва ли изненадва, че когато говорим за устойчивост и си даваме сметка за това, че риболовците ловуват в свръхексплуатирани води, за устойчивост и дума не може да става. Ние сме уверени, че е, госпожа комисаря ще се постарае по силите си да договори ново споразумение, което да отговаря на критериите за екологична и социална устойчивост, съгласно декларацията. Е, госпожа комисаря може също да се усмихне, защото тя във всеки случай не е виновна за сегашното ужасяващо състояние на нещата. Благодаря. Ромева и Руеда за минута и половина. Благодаря. Разбира се, че аз също съм против споразумението. Не само спор... против разширяването му, а и против подновяването му. И по правни, и по економически, и по екологични причини. От правна гледна точка положението е ясно. Марокко води преговори за ресурси, които не притежава. Така че има две възможности. Или изключваме териториалните води на Западна Сахара, нещо, което до сега не е станало, или се издига международно искане за това да се отчитат потребностите на местното население, така както е по международното право. От економическа гледна точка споразумението също е катастрофално. Ясно е защо. Не носи никаква полза, по-скоро е прахосническо. Но най-зле изглежда от към екологичната си страна това споразумение. Нашият стремеж е да ловуваме само а, излишъка от рибата, да ловим само излишъка от рибата. А какво правим? Ние допринасяме за свръх улов. Затова сме против разширяването и продължаването на подновяването на споразумението. Освен това смятам, че ще е добре Европейският парламент все пак да се опълчи срещу натиска от страна на Марокко. Благодаря. Председателят две минути и половина колегата Ферера. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, с предложението за подновяване на това споразумение, комисията сама попадна в капана на собствените си противоречия. Комисията възложи на външен консултант последваща проверка и заплати за този анализ. Анализът обаче имаше, завърши с отрицателни изводи както по отношение на екологичните аспекти, така и по отношение на ползата, по отношение на запазването на рибните запаси и ползата за мароканския риболовен сектор. Всъщност, споразумението е безрезултатно. Знайки резултатите от този анализ, комисията идва и ни казва, че е необходимо да подновим споразумението, без обаче да ни дава добри аргументи за това. Най-сериозният аргумент срещу споразумението е, че то е незаконно от гледна точка на международното право, защото предвижда експлоатация на естествени ресурси, които Марокко изобщо не притежава от гледна точка на международното право. До ден днешен суверенитета на Марокко над териториалните води на Западна Сахара не е бил признат от никого. Има и съответна резолюция на Генералната асамблея на ООН правата на западно-сахарското население са напълно игнорирани в хода на тези преговори. А всъщност имаме задължението да зачитаме тези права по силата на международното право. Не можем да вярваме сляпо на мароканските твърдения, че такова споразумение е полезно. Ние не сме по принцип срещу споразумения за рибарство с трети страни. Напротив, но в този случай не можем да подкрепим подновяването на споразумението, защото става дума за безогледна експлоатация на естествени ресурси от страна, която не ги притежава. Ние бихме станали помагачи, ако сключим споразумението. Колегата Еньо. Марокко копира Западна Сахара от 70-те години на миналия век и ако отношенията с Марокко в областта на риболова продължат, Европейския съюз ще е нарушител на международното право. Всички го знаят. Дори правните служби на парламента го знаят. Финансовият принос за Марокко е 36 милиона евро годишно с възможност европейските риболовни съдове да плячкосват свръхексплуатирани запаси. Комисията не ни дава никакви уверения, че хората в Западна Сахара ще се възползват, ще извлекат изгода от всичко това. И въпреки това, комисията не е еня и настоява да сключи тази сделка. И а, би било жалко Ови, е, ако нещата стигнат до там, ако за пореден път се прояви неспособността на Европейския съюз е, да съчетае е, политиката с търговския интерес и опазването на околната среда. Ужасен съм, че либералите в Европейския парламент са за такава сделка. Това е поредното доказателство, че Европейския съюз не се интересува нито от демокрацията, нито от правата на човека по света. Благодаря. Господин Дейвис иска да ви зададе въпрос. Благодаря, господин председател. Бих искал само да запитам, уважаемия господин, за доказателствата, с които разполага, е, че либералите под ръководство на нашия докладчик Хаглунд всъщност се стремят към е, осуетяване на дебата. Според мен това не е вярно координаторите настояваха без каквото и да било гласуване да се внесе въпроса е, на вниманието на председателя, което е в противоречие с всяка демокрация. До тук изказванията от името на политическите групи. Сега колегата Патрао Невис, две минути. Господин председател, госпожо е, комисар. Партньорските споразумения с трети страни са много важен фактор за европейската политика в областта на рибарството. Марокко е важна страна с политическо значение за Европейския съюз. Партньорските споразумения допускат продължаването на присъствието на европейски съдове в териториални води, в които традиционно присъстват. Така че тези споразумения са важни не само за Европейския съюз, но и за третите страни, за тяхното социално развитие. Разбира се, че действията на Европейския съюз на международно сцена трябва да съвпадат с принципите на европейската политика в областта на риболова, преди всичко по отношение на устойчивостта на запасите. Марокко трябва да опазва тези запаси, трябва да има клауза за прозрачност, която да гарантира, че експлоатацията на запаси от е, европейски е, съдове ще се ще бъде в определени рамки, т.е. няма да се експлуатират за определени запаси. Освен това, споразумението трябва да се базира на надежни научни данни, за да могат екосистемите да бъдат съхранени и да може местното население да извлече истинска полза от споразумението. Така че мога само да съжалявам за това, че Европейският съюз и Сега предлага т.е. това, което предлага Европейския съюз, не може да бъде гарантирано. Благодаря колегата Нилана за минута и половина. Благодаря. Споразумението е много лошо. То говори за много лошо управление на цялата тази ситуация. Това е, е резюме на това, което направихме през последните две години. Сега комисията иска от нас да одобрим споразумението. Ние обаче трябва да гледаме не, да се обръщаме не към миналото, а към е, бъдещето. Мисля, че ако искаме да защитим гражданите на Западна Европа, ние не можем да загърбим отношенията си с Марокко. не чрез споразумението за риболов можем да решим проблемите. Не сме ние тези, които могат да решат проблема. Е, ООН има мисия от 30 години в района и не са успели да решат е, нито един от проблемите, особено хуманитарните. Така че въпросът е, състои в следното. Да, на резолюцията ние трябва да дадем мандат на комисията за да преговаря, да преговаря с твърдост за да се сключи добро споразумение. И баронеса Аштон трябва също да се занимае с въпроса за Западна Сахара. Благодаря, господин Милана. Следващият оратор е господин Вайкъл за една минута. Господин председател, уважаеми колеги, вчера се върнах в Хиндофарм и видях какви предимства са осигурени за гражданите от Западна Сахара чрез нашата политика и, всички, и от всички тези, които твърдят, че приемат споразумение от името на това население. Споразумението трябва да бъде отхвърлено. Аз пледирам за отхвърляне на споразумението по политически, етични и международно правни съображения. Това споразумение не е обикновено споразумение в областта на риболова. Това е споразумение, в които риболовните мрежи, международно правните е, правни стандарти се смесват. Населението от Западна Сахара страда поради окупацията на Марокко. Ето защо това не е про най-обикновено е, споразумение в областта на риболова. Става дума по-скоро за политическо решение и ще сбъркаме, ако гласуваме за е, споразумението. Благодаря. Господин Тавареш, една минута. Уважаеми колеги, ще гласуваме за споразумение е, което е много специално, защото отчасти целта му е е, да се ловува в окупирана територия, както гласи резолюцията на ООН. Става въпрос за рибните запаси не само на Марокко, а и на един народ, който за сега няма право на самоопределение. Аз като европейски депутат е, правя асоциация с източен Тимур тогава Европейският съюз е, водеше преговори с Австралия и Индонезия за ресурсите на страна, която беше отчасти окупирана. Така че такова споразумение ние не можем да подкрепим, защото то би довело до това Европейския съюз да експлуатира ресурси, които не са притежание на партньора, с който е сключено споразумението. Не може да има споразумение с страна за ресурси, които тя не притежава. Благодаря. Благодаря колегата Мато Адровер, минута и половина. Очевидно има някаква грешка. Бъркаме някъде през декември, говорим за продължаване на споразумение, което изтича след два месеца. Споразумение, което е важно и за Европейския съюз, и за Испания, но то не бива да служи за параван на никого за нищо. Аз мятам, че това споразумение е напълно неудовлетворително. Когато говорим за споразумения с трети страни, още повече страни толкова близки до нас, като Марокко, трябва много внимателно да договаряме балансирани споразумения в съзвучие с международното право такова споразумение трябва да бъде мотивирано и економически, и по отношение на опазването на околната среда, също така да оказва положително влияние върху социалната политика и политиката на заетост в страната партньор. Освен това трябва да настояваме да се гарантира спазването на условията по споразумението. Не, че имаме нещо против Марокко, напротив, но трябва да настояваме залегналите в нашите споразумения клаузи да се изпълняват. Така че нашето послание към комисията е давайте, преговаряйте, но преговаряйте както трябва, прозрачно и без шикалкавене, за да можем да си носим и последствията. Благодаря. Колега, ще е, допуснете ли въпрос? Заповядайте. Uh, uh, Бих искал да попитам уважаемия колега, кой би спечелил повече всички държави членки на ЕС или само Испания? Заповядайте. Аз във всеки случай смятам, че дори само една държава членка да извлече полза, това е в полза на всички държави членки на Съюза. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Барея, минута и половина. Благодаря ви. Социалистическата група, групата на социалистите подкрепя продължаването срока на споразумението, което трасира пътя към едно по-добро споразумение. Споразумението изтича през феврари 2012 година, както посочи е, комисарката. Насочваме вниманието към економическите въпроси е, и не бива да подминаваме факта, че не една, 11 е, държави членки на Европейския съюз извличат полза от това споразумение. Става въпрос за заетост и в ЕС, и в Марокко е, настояваме, разбира се, за целите на следващото споразумение да се съберат необходимите надежни научни данни. Включително е, за запасите и за риболовния капацитет. Така че, госпожа комисар, нуждаем се отново по-добро споразумение е, в рамките на Лисабонския договор и отчитащо констатациите от действието на досегашното споразумение. Важно е отношенията между двете страни да бъдат взаимоизгодни. И е важно Европейският съюз да постави акцента върху споразумението за асоцииране между ЕС и Марокко, както и върху социално-економическите аспекти на едно такова споразумение. Европейският съюз не може просто да бъде изтикван на заден план на международната сцена. Благодаря ви. И последният е, оратор по списка е господин Берман. От името на колегата Аса Веслун бих искал да прочета нейното изказване. Правната служба на Европейския парламент стига до констатацията, че споразумението противоречи на международното право, тъй като ОНЕ никога не е признавала претенциите на Марокко към Западна Сахара. Нищо не доказва, че споразумението е от полза за народа на Западна Сахара. Ето защо споразумението или трябва да престане да действа временно, или да се прилага по такъв начин, че кораби плаващи под флагове от Европейския съюз да не ловуват във водите на Западна Сахара. Има и други основания за отказ. Сегашният протокол е най-низко економически ефективен от всички двустранни споразумения на ЕС, е, насърчава се риболова на изчерпани запаси и се възпира развитието на риболова на Марокко. Ораторът е прекъснат от председателя. Благодаря, колега Бирман. Щяхте да имате доста повече време. Ако бяхте чели малко по-бавничко, щяхме и да ви разберем по-добре. Все пак трябва да се съобразяваме с това, че когато ние говорим, се превежда. Извинявам се, аз високо ценя труда на преводачите, казва Просто искам да се възползвам от повода да кажа на всички колеги. Моля, прочитайте текстовете си така, че да могат да се разберат на всички официални езици. Колегата Николеско първи от процедурата за спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Споразумението между Европейския съюз и Марокко не е партньорско споразумение. Всички колеги го казаха. Европейския съюз не, отчи, не отчита необходимостта да се опазват рибните видове, не зачита и правата на човека. С също така не можем да не кажем нещо за Черно море. Колегата Регнер. Благодаря, господин председател. Аз съм австрийка. Ние нямаме крайбрежие, но, смят... но смятаме, че а, сме обективни, защото нямаме собствени интереси. В наш интерес е устойчивият риболов. Подкрепата на протокола би циментирала една несправедливост. И то за 36 милиона евро, които се и плащат годишно за достъп до марокански води а, по този начин няма пропорционално осигурени работни места в Европейския съюз. Когато имаме гаранции, че Западна Сахара получава справедлив дял от риболова в крайвежните си води, когато имаме гаранция, че няма да има свръх е, улов, тогава можем да се съгласим. Такива са ни принципите. Благодаря, колега Регнер. И Последен колегата Санчес Преседо. Благодаря. Споразумението с Марокко е в сила, тъй като е автоматично одобрено. Изтекал е протоколът, а той предоставя възможност за риболов и компенсация. Той беше продължен временно и сега Европейския парламент трябва да го одобри възоснова на Лисабонския договор. Аз съм за по три причини. Поради естеството на нашите взаимоотношения с Марокко и споразумението не може да бъде изключение. Въздействието върху всички страни, особено дребномащабния риболов, за тях би било катастрофа. И освен това, ние искаме нов протокол с Марокко, който да е за устойчивия риболов, който отчита правата на всички страни и който да е изгоден за всички страни. Председателят. Благодаря, колега Санчес Преседо. С това приключваме процедурата по спонтанни изказвания. Комисарят Даманаки има отново думата. Благодаря, господин председател. Е, чувствам се длъжна да разясня някои неща. Първо бих искал да подчертая, че комисията тук отстоява общото европейския интерес. Общата рибностопанска политика отстоява общ европейски интерес, така че аз не мога да приема аргументи, според които само една или друга държава членка извлича полза от а, това споразумение. Край на кращата има риболовни споразумения, от които изличат полза други държави членки. Още повече, че всички в Европа се храним с риба. На първо място сме по потребление на риба в света и задължително трябва да поддържаме добри отношения с страните по риболовни запаси, които ни интересуват. Знам, времената са трудни, но подобен език на разцеплението, на сепаратизма е, е недопустим. На второ място, да, комисията е загрижена за правата на хората. Не можем да приемем обвиненията, че не се интересуваме от правата на населяващите Западна Сахара. Ето защо настояваме за междинен протокол. Ето защо настояваме пред мароканската страна да ни даде информация за ползата, която би извлякло местното население от това споразумение или други. Ето защо протоколът е именно временен, междиненето, защо ние се опитваме да сключим ново споразумение, отчитайки всички обстоятелства, които вие също подчертавате. И онова, към което се стремим, и аз мога да ви уверя, че, че е така, стремим се, ако се сключи ново споразумение, включващо териториите на Западна Сахара, в него това споразумение да се предвиди условие местното население на Западна Сахара да получи полза, и изгода от неговото действие. Но моля ви да имате предвид, че един международно правен проблем за териториални претенции не може да се реши чрез едно споразумение за риболова. Нека сме наясно. Аз съм тук пред вас и съм готова да дам всякакви разяснения и категорично заявявам пред вас, че комисията ще се съобрази с вашия вод. Така че аз искам от вас ясен отговор. Желаете ли ново споразумение? Мога да ви уверя, че ако приемете, ще направя всичко по силите си споразумението да е по-добро. Какво означава това? Економически изгодно, екологосъобразно, и съответстващо на международното право. И всичко това никак не е лесно постижимо, уверявам ви. Не така лесно, както е, се струва на някои от изказалите се тук оратори. Но подчертавам, нуждае се от вашия категоричен отговор, понеже виждам тук е, и от протеклата дискусия, че мненията са противоречиви. Има хора, които са против такива спогодби поначало, други са против тази конкретна спогодба, трети смятат, че трябва да имаме по-добро споразумение. Да, но първо трябва да се разберем, искаме ли споразумение или не. И отново казвам, комисията се готви, вече се разработва мандат за следващите преговори. Уверявам ви, че следващото споразумение ще бъде по-добро от предишното, ако успеем да седнем на масата на преговорите. Но за това е необходимо съгласието на парламента, понеже ако парламентът по принцип отхвърли тази възможност, няма да има споразумение. Нека ясно си го кажем. Нали? Така че аз искам вашата категорична позиция. Що се отнася до миналото? Да, аз съм съгласна с вас. Споразуменията не бяха нито економически изгодни, нито екологосъобразни. Ето защо сега възнамеряваме да промерим нещата. Ето защо се стремим към реформа и се надяваме да получим вашата подкрепа. За да проведем реформата в съзвучие с, решенията на съвет. Но такива споразумения, според мен, моето мнение, такива споразумения са ни нужни. Добри споразумения да, но без споразумения не. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря Дама Наки. И сега господин Хаглунд, две минути. Благодаря, колеги, за конструктивния дебат. Искам да кажа на комисаря, че всички ние много се радваме от изразеното желание за по-добро бъдещо споразумение. Не съм съгласен обаче с заключението, че трябва да гласуваме за едно много лошо споразумение, просто само в интерес на едно бъдещо добро споразумение. Нашата отговорност по Лисабонския договор е да вземем становище по сегашния протокол. Ние гласуваме сегашния протокол, който е лош. Аз ще гласувам за добър протокол до година, ако ни представите такъв. Приятели, Спомена се, че този протокол ще осигури работни места в Европа. Искам да ви кажа, че всяко работно място, създадено по този протокол, е субсидирано на 145 000 евро. Само 15% от секторната подкрепа за Марокко е оползотворена, т.е. 85% не са оползотворени. Не забравяйте това. Много се радвам, че дебатът е обърнат към бъдещето. Нашето партньорство с Марокко е важно. Имаме политика на съседство. Мнозина казаха, че ние искаме добро споразумение в бъдеще, но преди това, нека да кажем ясно какво е нашето становище и да гласуваме моя доклад, който не е бъдещия протокол, а сегашния, що се отнася до Западна Сахара. Много се радвам, че комисарят търси альтернативни решения, тъй като има много колеги, които смятат, че, че сегашната ситуация е проблематична. Много държави членки, Австрия, е, Холандия, Кипър са настроени критично и ние имаме е, имаме спорове с е, съвета. Така че нещата не са никак лесни. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Хаглун. Край на общите разисквания. Гласуването няма да е утре, а в четвъртък. Следващата точка от дневния ни ред е докладът на Раймер Бърге за